Witam Państwa. Bardzo proszę. I tak rozpoczynamy. Нека да започнем и за съжаление с голямо закъснение. Да започваме с одобрение на дневния ред. Имате пред себе си дневния ред, скоро проекта. Извършихме някои промени. Вече имате актуализирания вариант на дневния ред. Госпожа Деле ще представи своето проектостановище по алкохолните напитки вместо господин Сани, който има становище по бюджета. Ще размени местата на тези точки. Господин Сани ще представи своето становище утре. И утре на 11 юли, преди обяд, госпожа Петир ще представи своето проектостановище по възобновяемите енергийни източници, не след обед, както беше предвидено, след обед на 11 юли, по моба на Европейската комисия, представител на Генерална дирекция ГРИ ще изнесе презентация по делегирания акт на комисията за виното. Що се отнася до следващото заседание, то тогава ще разгледаме точката, която сега е точка 10. Също така ще гласуваме удължав на два месеца на крайния срок за възражение по виното Тейран. И в 6 и 20 ще гласуваме по това. Можем ли да смятаме, че така предложеният дневен ред е одобрен и така разполагаме с всички езици. И трета точка – изпълнение на общата съвстопанска политика. Ще изслушаме презентацията на госпожа Ида Теруин от университета в Вагенинген. И ще изслушаме също господин Томас Кононен – от Огурикс Ой, Финландия. Това е едно изследване, което беше възложено от нашата парламентарна комисия и беше извършено от отдел за политика Б. И така целта е да обсъдим възможностите за гъвкавост в ОСП, с които разполага държавите членки. Това е едно проучване, се стреми да разгледа различните възможности за гъвкаво заложени в ОСП за прилагане от страна на държавите членки. И разбира се, приветствам нашите експерти. Госпожа Терлин и господин Клонунен. И така мисля, че можем да премина вече към презентацията. Разполагате с 20 минути. 20 20 е, е, both? Yes, I said. 20 минути и двамата имате на разположение. И след това ще имаме възможност да изслушаме въпросите на депутатите и вие ще отговорите на тях. И така, заповядайте. Кой от вас ще започне? Thank you, uh, Mr. Chairman, for inviting... Благодаря, господин председател, за това, че ни поканихте да изнесем резултатите от нашето изследване. Имаме 6 основни точки в нашето проучване. Първата е какво е гъвкавостта. След това разглеждаме гъвкавостта в ОСП и по-специално, що се отнася до преките плащания за период 2014-2020. След това ще разгледаме националното прилагане на схемите, предлагащи гъвкавост. След това ще разгледаме последиците от гъвкавостта за политическите цели на ОСП, институционалните процеси и изпълнението на политиката. Като пета точка ще разгледаме различни сценарии за бъдещите възможности за гъвкавост и ще направим някои заключения накрая. И така, първо, какво е гъвкавост? Това е начин за изпълнение на политиката. Гъвкавите мерки дават възможност за приспособяване на целите за спецификата на съответните държави членки това се отнася и до природните условия, до съображения, свързани с опазване на околната среда, институционалното устройството. Също така има мерки и законодателство, които се прилагат по един начин и това са задължителни за изпълнение предписания. И така, за кои мерки по ОСП се предлагат възможности за гъвкавост? Това са мерки, които се отнасят до извинете, мерките, които се отнасят до функционирането на общата организация на пазара, винаги са единни. Това се отнася и до правилата за конкуренция, за храняването и нататък. Що се отнася до мерките, които предполагат гъвкавост, те се отнасят до плащанията и субсидиите за селскостопанските производители. Тоест, това е част от е, политическите мерки, свързани с структурирането на селскостопанската политика, развитието на селските райони и преките плащания за подпомагане на доходите на селскостопанските производители. Това започна с директивите в социалната сфера от 70-те години и това означава, че поне от 40 години се използват подобни гъвкави мерки. Разграничаваме три вида гъвкавост. Първо има гъвкавост при приемане на мерките. По този начин държавите членки имат възможност да приемат или неопределени мерки. Второ, има гъвкавост при определене на целите и структурата. Държавите членки могат да решат нивото на прилагане, критериите за допустимост, нивата на плащане за определена мярка и накрая има финансова гъвкавост, т.е. държавите членки могат да решават да ограничат, например, преразпределението на средствата или да решат по какъв начин да разпределят средствата между мерките и стълбовете. Втората част на моята презентация е за гъвкавостта при преките плащания. Преди всичко се спирам върху институционалните позиции, заемани от Комисията, Съвета, Европейския парламент преди политическото споразумение през 2013 година. Тогава Комисията беше по-скоро за това да има общи, единни и рационализирани мерки. Парламентът беше по-скоро за приемане на нивото на държавите членки, различни гъвкави мерки. Съветът за междинна позиция понякога беше за гъвкави мерки, понякога за мерки, които се прилагат по един начин. Тези различни позиции могат да се обяснят и с различните действащи лица в тези институции. Например, комисията представлява по-скоро гласът на институциите и често е за единни мерки, докато парламентът по-скоро отразява гласа на гражданите и представя различни обединения политически групи. От друга страна, съветът представлява интересите на правителствата на държавите членки. Когато разглеждаме организацията на възможностите за гъвкавост, виждаме, че има различни видове, свързани с преките плащания. Виждаме, че има вътрешно сближаване на преките плащания, екологосъобразност на селското стопанство, има също така гъвкавост при структуриране на политиката, вътрешното сближаване означава, че може да се използват възможности за частично или пълно сближаване. Що се отнася до екологосъобразността, държавите членки могат да решат точно кои видове дейност ще бъдат насърчавани. Що се отнася до преразпределението на преките плащания, схемите насочени към древните селскостопански производители, свързани с, с различни територии, които са неблагодетелствани от гледна точка на природните условия и там могат да се предвидят плащания, свързани с обема на производството или площа, която се обработва. По този начин се предоставя финансова гъвкост, така че държавите членки в рамките на финансовия пакет могат да решат кои мерки да финансират. Що се отнася до плащанията за младите селстопански производители, тук има и финансова гъвкавост, и целева гъвкавост, що се отнася до постепенното намаляване на помощите и определяне на горната граница. Тук има гъвкавост, що се отнася до приемането, одобряването на мерките и тяхната целенасоченост. Продължавам с третата част. Как държавите членки изпълняват преките плащания в сегашния програм период и ще средоча върху три основни мерки схемата за основни плащания, обвързаната помощ и преразпределението и поетапното намаляване на помощите. Основните плащания в сегашния период се като цяло проистичат от схемата за единни плащания. Този програмен период предвижда четири модела за подаване на молби за такива плащания. Има исторически, традиционен модел. Тогава плащанията проистичат от данните за минали времена. Има регионален модел, когато се прилага фиксирана сума и има смесена форма, в която плащането се основава върху предишни периоди и същевременно върху плащане на определена фиксирана сума и също така има едини плащания на площа, а там имаме фиксирани суми. Що се отнася до плащанията, основани върху минали периоди, тук виждаме, че това се основа върху частичното сближаване на основните плащания, докато регионалния модел през 2015 година подлежеше на пълно сближаване. Смесаната форма през 2019 вече ще бъде предмет на пълно сближаване. Зададохме си и въпроса дали държавите членки използват един и същ модел за плащания на едно стопанство и за основните плащания установихме, че има различия. Има седем държави членки, които използват модел основан върху минали периоди и има държави, които използват смесения модел с частично сближаване. Има четири държави членки, които преминаха от модел основан върху минали периоди към пълно сближаване през 2019 година. Има 9 нови държави членки, които използват схемата за единоплащане на площа. Но, разбира се, има различни държави членки, които имат различни отправни точки и също така има държави, които си поставят различни цели за сегашния период. Така че това показва, че дори и при една и съща отправна точка в програмния период, това не означава, че ще има същата цел, която ще е постигната пред, през текущия период. За това виждаме различни цели, които се постигат и различни ситуации. Също така разгледахме начина за изпълнение при обвързаната помощ. 25 държави членки използваха обвързаната помощ за периода 2010-2014 и също така те използват обвързана помощ и през текущия период. През предишния период е, имаше 9 такива държави, Четири от тях продължават да използват обвързана помощ. Люксембург и Малта преминаха към използване на обвързана помощ през сегашния период, за разлика от предишния. Също така разгледахме преразпределителните плащания. Държавите членки могат да подкрепят първите хектари чрез допълнителни плащания. 8 държави членки прилагат този вариант. когато се използват преразпределителните плащания. В такива случаи не сте длъжни да прилагате данъка за поетапно намалявана помощта и три държави използват тази възможност за поетапно намаляване. Що се отнася до плащанията на стопанство и горната граница, държавите членки са длъжни. И а, има държави членки, които използват този процент на поетап намаляване. За някои от тях този процент е 5. Под които се отнасят до диапазона 176 500 000. Има 15 държави членки, например, които Има, извинете, държави членки, които използват ставка от 15% при намаляване на помощите при размер от 300 хиляди. Тези различия показват, че намаляването на помощите в повече държави членки не е проблем, тъй като само малко на брой селски стопанства са засегнати от това. И така, четвъртият аспект, който разглеждам. Разглеждаме тук последиците от възможностите за гъвкавост, за целите на политиката, за институционалните процеси и изпълнението на политиката. Що се отнася до целите на ОСП, то целта за надежно жизнеспособно производство на хранителни продукти И що се отнася до общия пазар, тук няма възможности за гъвкавост. Същото въжи и за екологизирането или екологосъобразността. Необходимо е също така да се запазва конкуренция между държавите членки, също така задължителната помощ за младите селски производители подпомага запазването и развитието на селските стопанства. От друга страна, компенсирането, например, на природните недостатъци или структурните проблеми, допринася за достатъчно надежната верига на доставки на хранителни продукти. Втората цел на ОСП е устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата. Тук се предлага възможност за гъвкавост при определяне на целите и структурирането и се предполага, че държавите членки могат да решат по какъв начин да прилагат принципа на екологосъобразността. Те могат да отчетат различните условия на околната среда и това може да доведе обаче до риск от неефикасни и непродуктивни методи. Е, е, Третата цел за териториално равновесие гъвкавостта е важна в това отношение, за да може да се работи за структурни и естествени пречки в различните е, региони, тъй като те са неравномерно съществуващи там на Необходимо е да има подкрепа и за земеделските стопани и други участващи лица в е, селската економика, за да може да бъде диверсифицирана економиката в селските региони. После е, обмислихме какви са последиците от е, гъвкавостта за институционалните процеси в ОСП. Тук разгледахме въпроса за ефективността на вземането на решение по ОСП и риска от ренационализация. Що се отнася до ефективността на процеса на вземане на решение, гъвкавостта дава възможност за по-добро пригаждане на мерките на национално ниво. Но процеса на вземане на решение е по-разпръснат. Това може да се счита и за ефективно, тъй като не, невъзможно на европейско ниво да се разпишат общи критерии, за да се посрещнат всички разнообразни природни условия в страните членки. А що се отнася до риска за ренационализация, в мерките по общата пазарна организация няма елемент на гъвкавост, а те са от, така в сърцевината на ОСП. Така че другите видове гъвкавост може да дадат разлики в плащанията в различни региони и това като начало може да се отрази на равнопоставеността, но риска от ренационализация е свързан и с увеличаването посредством гъвкавостта на разнообразието при прилагането на мерките на ОСП. Така че то, това е, е по-скоро елемент на целенасочено таргетиране, отколкото ренационализация. После, последиците за гъвкавостта в ОСП при изпълнението на политиката. Тук разгледахме е, сложността на изпълнението и равнопоставеността при изпълнението. Гъвкавостта като че ли изнася е, сложността при работа с различни, в различни обстоятелства, изнася го от ниво Европейски съюз и го я сваля до национално ниво. Не се намалява обаче сложността. Поне няма да се намали, ако се запази сегашното ниво на целенасоченост. Що се отнася до равнопоставеността, тъй като няма гъвкавост в мерките за обща организация на пазара, е, тази тематика не се засяга. Гъвкавостта може да има малко отрицателни ефекти, е, въздействие върху е, така сравняемостта на плащанията, защото земеделските стопани могат да получават различни плащания поради е, различните е, видове и с различните проблеми, които се е, решават в регионите. След това представяме различни сценарии за бъдещето на ОСП. В момента няма гъвкавост при мерките за обща организация на пазара. Има гъвкавост в директните плащания – и в мерките за развитие на земеделските райони. Този вариант го наричаме вариант 2. Разгледаме и вариант, и друг вариант, когато има гъвкавост за всички три групи мерки. Това е нашият вариант 3. Разглеждаме и варианта, когато да няма никаква гъвкавост, т.е. се налагат равномерно или еднакво всички мерки. В е, всички случаи е, целите има напрежение между е, начина за прилагане на гъвковост и е, целите на политиката, институционалните процеси и изпълнението на политиката. Така че, като че ли когато се преконфигурират е, тези структури или режими, се създават и различни видове нови напрежения. Тоест, независимо каква е гъвкавостта, винаги има някакъв вид е, напрежение. В заключение, е, мерките по общата организация на пазара са се прилагат по еднакъв начин навсякъде, докато директните плащания и мерките за развитие на земеделските райони са по... има елемент на гъвкавост. Тази гъвкавост дава възможност на страните членки да решават различни проблеми и да търсят географски, постигане на географски цели. Гъвкавостта не следва да се счита за ренационализация, а по-скоро като така свързано таргетиране сегашния режим на гъвкавост има повече положителни, отколкото отрицателни въздействия и реално не е необходимо да бъде променям този режим. Благодаря. Bardzo Pani Doktor dziękujemy. Możemy w tej chwili przejść do... Благодаря. Сега можем да преминем към въпросите. Господин Деса първият. Благодаря, благодаря за това, че ми давате думата. Мисля, че трябва да направим разлика между различните аспекти При последната реформа на ОСП някои аспекти на земеделското производство бяха пренебрегнати и те не винаги. Гъвкавостта не е, непременно трябва да се прилага във всички области. В някое е необходимо, ние нямаме съмнение за това. Но има разлика и между страните членки. Примерно политиката за младите земеделски стопани има страни, където искат да увеличат броя на тези е, земеделски производители, има други страни, където те са достатъчно на брой. Така че в такъв смисъл е, страните членки трябва да решават е, каква част от плащанията да отиват за тях. После съчетание и плащания дали няма да се получи, когато има различни подходи, изкривяване на конкуренцията не искам да соча виновни, но има в някои страни има съчетани плащания за говеждо, в други не. Това определено създава изкривяване на конкуренцията. После ме притеснява факта, че има много големи разлики все още между страните членки. Говорили сме по тази тема, когато сме осъждали директните плащания. Примерно в Италия, Южен Тирол, те получават много различна сума от тази в други части на Европа. Интересно е какво е становището по този въпрос. После, не би следвало никой да получава повече от една средна цифра в Европа, дори да получава плащания на база предходни периоди. Още, още едно искане за думата. Könnte zu äh, Wettbewerb. Казвате, че гъвкавостта може да доведе до изкривяване на конкуренцията. Мисля, че това е прекалено упростено. Има ли някакви изследвания, които да показват реално? Има ли изкривяване на конкуренцията или не? Ако имате какво да кажете по въпроса, заповядайте. Имаше е, проучвания за съчетано плащане в е, отрасъла на месопроизводството вие разгледали ли сте темата в е, по-големи подробности? Така, смятате ли, че има наистина изкривяване на конкуренцията или не? Благодаря. гъвкостта за страните членки, ако добре разбрах това, което казвате. Е, vous с regrettez sans aucun doute, puisque vous ne cessez de vouloir. Дава възможност за самостоятелност на земеделските производители. За мен истинската гъвкавост е да се даде на държавите да водят своя собствена земеделска политика според нуждите и е, съответно да има контрол. Мисля, че може да се е, прилагат от септември новите разпоредби, стига националните парламенти да го приемат, да, не се обединят против него. Мисля, че това е знак за демокрация. Добре е да се възползваме от добрите примери именно в прилагане на гъвкавост. Господин... Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais à mon tour... Euh, Благодаря. Благодаря за доброто качество на презентацията и за извършените проучвания. За директните помощи е необходимо да има гъвкавост и за развитието на земеделските райони. Ние в това сме убедени, това казахте и вие. А, също а, общата организация на пазара, там а, тя отнема доста сериозна част от бюджета по ОСП. И казвате, че може да се получи изкривяване на конкуренцията между производителите. Ние имаме програми в такъв смисъл. В Страните, които използват съчетано плащане, не винаги всъщност стигат до проблеми с конкуренцията. Смятам, че е изключително важно да има гъвкавост, защото така се дават предимства и за местното население. Екологосъобразните мерки имат а, своите измерения, а, свързани и с а, производство от екологичен интерес и други два съображения. И не е толкова лесно земеделските производители винаги да прилагат тези съображения за екологосъобразност. Мислите ли, че е, може да се разработят и други системи за устойчиво производство, освен биопроизводството, които да отчитат именно подобни съображения за екологичност? Какво сметате, примерно, за един многогодишен подход – където да се поставят цели пред производителите, свързани с устойчивостта, които да бъдат постигани в рамките на няколко години и тогава да се отчитат резултатите. Госпожа Шраер. Voorzitter, dank u wel. Uh, nou, ik vond de presentatie, daar miste ik uh, een paar zaken van uw kant in. Благодаря. Но има нещо, което отсъства от презентацията. Uh, някои от основните въпроси бяха пропуснати, така че когато говорим за гъвкавостта, искам да знам какво ще бъде отражението на политическата ситуация в определена страна. Ние сме от Холандия, но precies onderling. Dus ik, ik moet zeggen, en die boeren onder elkaar gezegd begrijpen er niks van. Ние използваме методи, които не се използват в други страни. Има неща, които могат да се правят в Холандия, но не могат да се правят в други неща. По въпрос за селското стопанство и развитието на селските райони, фермерите трябва да бъдат привличани в, в усилията за гъвкавост. Бихте ли се спрели малко по-подробно на трудните проблеми с изпълнението? Казахте, че това ще доведе до допълнително напрежение, но може ли да се спрете малко по-подробно? Благодаря за изложението. Ако погледнете пътя, който сме извървяли от последната реформа на ОСП, ние сме направили много. Имаше разлика от между 70 и 40 евро на хектар. Ако погледнем историческите модели, е много по-трудно да преминем към модел, в, при който всички са на равна основа. С други думи, историческото измерение изчезва. Мисля, че гъвкавостта сега е ключовата дума. За... Трябва да направим а, така, че всички фермери да са равнопоставени, но прекомерната гъвкавост променя условията за конкурентоспособност, която е в ущърп на всички. Имайки предвид различната ситуация в различните страни, прекомерната гъвкавост е твърде ограничен вариант за развитие. Бихте ли ни казали нещо повече за втория стълб? Аз, съм, аз съжалявам за това, че плащанията по втория стълб не получиха по-голяма тежест в съскостопанската политика. Според мен, за държавите членки получиха твърде голяма гъвкавост за това да решат как да се плащат тези средства. Друга грешка е това, че държавите членки могат да прехвърлят плащани от втория към първия стълб. Т.е. създадахме възможност, която според мен е, е неудачна. Според мен трябва да направим така, че в Европейския съюз е, втория стълб е, да се използва по по-целенасочен начин. И тук трябва да се съсредоточат бъдещите ни усилия. Също така трябва да отчетем, че плащанията са един въпрос – от друга страна, всяка страна си има свои правила за национални данъци, за безопасност, здраве, хигиена, но не смятам, че трябва да забравяме, че Европейския съюз трябва да хармонизира правилата. Господин Агнио, благодаря. Този доклад показва, че е трудно всички да бъдат доволни. Разочароващо е, че сегашният сценарий се оказва най-не-лошия вариант. Европейския парламент трябва да поеме отговорност за част от състоянието на ОСП и част от осложненията с екологизацията. Ние твърдим, че упростяваме нещата, всъщност ги осложняваме. Докладът не отчита регулаторната сложност за фермерите, допълнителните тежести, екологичните такси. Мисля си за, соб... за, за мой собствен случай. Много ми е трудно да пълвам формулярите без консултанти. А, това въжи и за останалите а, фермери. Консултанта ме лишава от част от доходите. Е, условията за равнопоставеност са още една иллюзия. Докладът имплицитно подчертава, че е, има напрежение между желанието за стандартизация и желанието на европейците да запазят своята индивидуалност. Не знам как ще решите тази, този проблем. Това от полза ли за производителите или пък е още е, един начин да покажете колко е прекрасен европейския проект? Може би ние трябва да започнем да използваме израза взаимно признаване, ако искаме след Брексит да има безпроблемна търговия, така че Европейс, Европейския съюз лесно да внася храни и напитки в Великобритания, а ние да изнасяме, взаимното признаване ще бъде е, много, полезно, много полезен вариант. Няма да е зле да се замислите по този израз. Благодаря. Що се отнася до сегашния ангажимент, мисля, че целта е да създаваме нови работни места. Благодаря. Аз бих искала да има малко повече яснота по структурните промени. Вие ни предоставихте сравнения между начина по който държавите членки изпълняват ОСП. Виждаме, че в крайна сметка няма такова нещо като ОСП вече, поради различията в изпълнението. Имате ли някакви конкретни данни, които, на чиято основа да кажем, че когато дадени мерки бъдат изпълнени, ще има по-малко структурни промени и стопанствата се запазват. Мисля, че по този начин ще можем по-добре да насочим обучението към фермерите. има нещо, което представлява интерес за всички нас и то е запазване на семейните ферми и трябва да насочим помощта към тези ферми. Бихте ли ми предоставили малко повече информация? Благодаря, господин Фланаган. Благодаря. Един от най-сериозните проблеми по ОСП е проблемът с доверието към тази политика. Гъвкавостта би могла да бъде добро, нещо хубаво, но има много случаи, в, при които хора, за които можем да кажем, пусни го под масата, той се качва на масата. В Ирландия получиха гъвкавост, само че ние а, прекалихме. И в един момент граждането често чуваме често за хора, които получават големи плащания. Тези хора никога не са работили като фермери. И от гледна точка на гъвкавостта и за това какво се случва, когато осигурите гъвкавостта и вредата, която нанася е гъвкавостта върху ОСП, и от друга страна някои казват, че трябва да сме предпазливи, защото заради Брексит парите ще намалеят. Става трудно да е, обосновем защо се дава половин милион евро на хора, които не се занимават с селско стопанство. Проблем ли е това? Вие споменахте политика за конкуренцията и, за това, и дали това навлиза в територията на политиката по способност. Комисаря Хоган и комисар, и комисар Вестигър бяха тук и аз обясних пред госпожа Вестигър, това, че един човек получава 1000 евро на хектара, съседа не получава нищо и те конкурират. Сега предоставяме тази информация на комисаря Вестигър и се надяваме, че ще получим логично решение, защото що за конкуренция е това, при която един получава хиляди, а друг не получава нищо за същия продукт. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за това изложение. Надявам се, че онези, които работят в комисията, ще извлекат нещо от това изложение. Имам чувство, че работещите в комисията не са наясно с ситуацията на място. Що се отнася до подкрепата, която искаме да осигурим на гражданите, на фермерите, целта е да се увеличи производството. Това е целта на тази подкрепа. Неколкократно съм повтаряла това. Не е много трудно да се произвеждат сълскостопански продукти. Понякога по-трудното е те да бъдат продадени. За съжаление, си давам сметка, че на това не се обръща достатъчно внимание – ето защо трябва да помогнем на фермерите да си продават продукцията, за да не зависят толкова голяма степен от супермаркетите. Що се отнася до фермерите, тази седмица се срещнах с, фермери от планински райони в Румъния. Един млад фермер ми каза, че когато е бил на 18 години, сега той е на 24, е създал а, ферма и сега иска достъп до европейски средства. Въпреки, че е млад, той казва, че няма достъп до тези средства. След като говорим за гъвкавост, мисля, че ние трябва да дадем на държавите членки възможност да определят в кои области искат да насърчават допълнително селското стопанство защото ако ние от Брюксел отидем и им кажем, че трябва да, дава, да се дава подкрепа на фермерите до 40 годишна възраст, ние с нищо не помагаме, а само създаваме ненужни ограничения на фермерите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искала да се изкажа и също да задам въпрос на комисия, дали смята нещо да направи, защото малките селскостопанства са големите забравени от ОСП. И наистина гъвкавостта, както се посочва в изложението, дава възможност за подпомагане на малките стопанства. Въпросът е дали може да се направи нещо, държавите членки наистина да бъдат длъжни да подпомагат малките е, стопанства, тъй като те са унеси, които могат най-добре да управляват е, своята територия, земята и могат да създават работни места. Например, за Мориган, Галиция това е абсолютно приложимо. Обаче нещата не се прилагат така, както трябва. И също така имам един въпрос – според мен това е също е много важно. Много е важно с гъвкавостта, че гъвкостта трябва да позволява разграничаване при разпределяне на публичните средства, включително средствата от ОСП, между различни сектори, различни стопанства. И искам да попитам какво смята комисията по този въпрос. Декарство, пани Господин Декастро, благодаря, господин председател, благодаря на ораторите. Благодаря ви за изложението и за заключенията, защото аз мислям, че границата между гъвкавостта и ренационализацията е много тънка и не бива да се отива отвъд границите на това, което в момента се предприема в ОСП. В някои държави членки, особено когато се осигури повече гъвкавост в регламента Омнибус, предложен от нашата комисия, те могат да се използват за антициклични цели. Тоест, значението на обвързаното плащане ще се промени и няма да върви в, под, в посока национализация. В противен случай това ще бъде инструмент, който ще даде възможност на държавите членки да осигуряват подкрепа с доходите на фермерите. Ето защо в регламента Омнибус предлагаме годишна гъвкавост. Какво мислите за това? А, не знаех, че толкова бързо ще ми дадете думата. Много благодаря, господин председател. Искам да кажа, че що се отнася до проучването, възможностите за гъвкавост, както каза и госпожа Кастро, са доста добри. Наистина има гъвкавост при развитието на селските райони, и в други сфери нещо много полезно, за да бъдат постигнати целите на ОСП. Обаче искам да кажа, че трябва да се върви и по-напред. Трябва да се мисли за политиката спрямо пазара. И тук виждаме тенденция към ренационализация. Това не трябва в никакъв случай да допускаме. Да, разбира се, могат да бъдат подобрени някои неща малко, но в никакъв случай не трябва гъвкавостта да обхваща повече мерки, защото ренационализацията на ОСП е за нас нещо, което няма да допуснем. Благодаря ви. Господин Агилера. Благодаря, господин председател. Бих искала да попитам госпожа Терлойн нещо. Не ми стана ясно каква е вашата позиция. Защо говорихте за един положителен аспект на гъвкавостта, а, когато става дума за много конкретни въпроси? днес не разбрах дали положително или отрицателно се отнасяте към изпълнението на целите на ОСП. Мисля си, че гъвкавостта при тази последна реформа позволи на държавите членки да запазят своя бюджет в ОСП, конкретно за по-голяма гъвкавост на преките плащания и втория стъл но не е съвсем ясно дали те по този начин изпълняват целите на ОСП. Така че дали бихте могли да кажете, дали положително разглеждате това? когато няма диференциация между регионите и секторите. И дали опирането върху минали периоди позволява да се спази бюджета. Имаме голям проблем. И това са младите хора. Има преценка на сметната палата и там се казва, че няма никакви резултати в политиката насочена към младите селстопански производители. За това искам да се спрете повече на въпроса за младите хора и гъвкавостта в ОСП и дали това дава резултати, защото виждаме, че има отрицателни резултати. Това се отнася и до младите хора. Госпожа Каденбах. Пани посол Каденбах. Благодаря. Онова, което е особено интересно тук е, че когато изслушаме различни изложения, виждаме колко много са различията и се надявам, че повечето депутати ще останат за следващата точка от дневния ред, която е посветена на доклад от Сметната палата. Мисля, че Сметната палата ще е формулирала различни заключения по гъвкавостта. Аз мятам, че колкото повече е гъвкавостта в държавите членки, толкова по-трудно ще бъде и за Сметната палата, и за парламента да прецени дали тези целен... средства са използвани по най-ефективни начин и дали основните цели за ОСП могат да бъдат постигнати, защото в за членки няма ясен набор от а, дефиниции и защото ние твърде често обръщаме почти цялото внимание върху това дали сме постигнали цели. Голяма част от бюджета на Европейския съюз се изразходва без ние да, да имаме информация за това дали европейските обществени средства са създали европейска добавена стойност. Така че тук има опасност и аз с а, много голяма радост бих разговаряла с а, младите фермери, тъй като те са един от потенциалните губещи от а, гъвкавостта. Думата има представител на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Само да отговоря на един от въпросите, зададен за дребните фермери, какво възнамерява да предприеме комисията. Не е лесно да предприеме повече от това, което държавите членки могат да направят. Възможностите, които са предоставени на държавите членки за преразпределителни плащания и за предоставяне до 30% от националните средства – това означава преминаване от големи към по-малки стопанства, само че малък брой държави членки използваха тези възможности. Без да споменаваме всички останали инструменти, които държавите членки могат да използват, в това число е възможността за пълно сближаване и е, частно сближаване, което отговори на проблемите на малките предприятия. Въпросът тук е държи държавите членки са използвали гъвкавостта, за да постигнат целите, предвидени за малките а, ферми. Благодаря. Сега ще дам думата на нашите гости, но преди това няколко разсъждения. Е, селското стопанство в Европейския съюз е много различни. Различни традиции, различни дадености, различни традиции. С други думи, е, управлението на селските райони е, предполага диференциация в определени сектори. Има нужда да се предприемат мерки и за спазване на принципите на конкуренцията. Осъществява се контрол, защото целта е плащанията да не превишават предвидените лимити. Държави, Европейската комисия определя определе, определе, създава определени граници, но има, има и различия между държавите членки и как да отчетем този аспект. Сега ще ви дам възможност да отговорите на въпросите, но не, но не повече от 10 минути. Господин председател, уважаеми членове на парламентарната комисия по селско стопанство, ще започна с по-подробни отговори на някои въпроси. Преди всичко искам да ви благодаря за много уместните въпроси и изказвания – мисля си, че гъвкавостта е един от проблемите в ОСП, който изисква подобен разговор. В много от изказванията прозвуча загриженост за въздействието на гъвкавостта върху конкуренцията. И възможността да бъдат постигнати много от целите на ОСП. Доколкото аз разбира, политиката започва с определяне на проблемите в обществото, които трябва да бъдат решени. Тъй като обсъждаме на най-общо ниво целите на ОСП, например, жизнеспособно производство на хранителни продукти, устойчиво управление на природните ресурси, сближаване, развитие на селските райони. И в такъв случай е лесно да разглеждаме всички тези въпроси заедно. Но когато започнем да разглеждаме всички тези въпроси подробно, тогава виждаме, че има много сложни проблеми, почти нерешими – и трябва да има определени отстъпки. Например, изкривяването на конкуренцията и въпроса с обвързаните помощи. Трябва да има причини за това да се прилагат обвързаните помощи, например, за да се решат някои структурни проблеми, свързани с определени сектори на производството. Ако това се прави по този начин, проблемът е решен. Но ако погледнете нещата от друга гледна точка, че освен решаването на структурни проблеми, вие имате ситуация, в която имате две подобни селски стопанства в съседни държави с доста сходни условия за производство – но подлежащи на абсолютно различни режими за преки плащания. И тогава вие наблюдавате изкривяване на конкуренцията. Тези стопанства би трябвало да получават едни и същи плащания, в основа на едни и същи критерии, но поради възможността за гъвкавост за държавите членки, виждаме, че се провежда различна политика спрямо тези две стопанства. Това е неизбежен резултат, ако искаме да запазим това ниво на целенасоченост. Тоест отново трябва да се върнем към целта. Ако искаме да запазим това ниво на целенасоченост, целево финансиране, възможността да отчетем всичките структурни проблеми, природни проблеми, социално-демографски проблеми в ОСП, то тогава неизбежно ще имаме подобни проблеми. Същото въжи и с миналото и бъдещето. Проучвайки периода от 1992 година насам, виждали сме, че имало различни видове плащания и виждаме, че стремежът е към по-равномерно заплашване, отново тук трябва да помислим от какво можем да се откажем, от какво можем да отстъпим, дали трябва да гледаме към миналото или към бъдещето. Да, всичко това е сложно, но мисля си, че има неща, които са неизбежни и те трябва да бъдат много сериозно и подробно обсъждани, за да може да се намерят приемливи отстъпки, неща, които могат да бъдат приемливи по самата си същина в публичната политика няма абсолютна истина. Има различни отстъпки, различни решения със своите плюсове и минуси и трябва, разбира се, те да бъдат основани в определени критерии. Същото въжи и за нарастващата сложност на нивото на отделните стопанства, що се отнася до целите. Някой от вас иска да има количествен мащабен анализ на гъвкавостта и дела на младите стопани. За съжаление, нашето проучване е доста ограничено в мащаба си и ние успяхме да направим по-скоро качествен анализ и логични разсъждения да предложим, но разбира се, заслужава си тези въпроси да бъдат предмет на едно по-голямо, по-аналитично проучване, което включва и количествен анализ. Това беше от мен като начало, може би и да ще продължи. Да, микрофон за оратора, моля. Well, it, it, it, it in, in essence, uh, sorry, uh, the microphone is on. Yeah. Да, микрофонът е включен. Всъщност, може да се каже, че гъвкавостта е отговор на различните условия, устройството на сълските стопанства, различните условия, природни условия – в Европейския съюз. Тоест имаме много голямо разнообразие в това отношение. Може да си представите, че когато искате да решите всички тези проблеми на нивото на Европейския съюз, че това ще бъде изключително сложно, направо невъзможно да се отчете едновременно ситуацията в Словения, в Финландия, в Испания, другаде. За това Гъвкавостта е едно добро решение. Защото по този начин се отразява разнообразието на условията, т.е. добре е да има такава гъвкавост, която се предлага на нивото на Европейския съюз. Обаче имате и ситуации, в които има различен режим за различни съскотопански производители. Единият има възможност да получава субсидии и да инвестира в модернизацията. Сълският стопанин в друг район или в друга държава има други възможности. Но в крайна сметка е много сложно да се обясни на селскостопанските производители защо един селскостопански производител в Нидерландия прави нещо, което не може да прави селскостопански производител в Естония. Всъщност тук стои въпросът с това как държавите членки прилагат мерките по ОСП. И когато се прехвърля нивото на вземане решенията от Европейския съюз на държавите членки, стои въпроса как държавите членки ще прилагат мерките по ОСП. И имаме различия, защото има различни условия. Също така имаше въпрос за различните сценарии – вие казахте, че запазването на сегашното положение, т.е. гъвкавостта за преките плащани, развитие на селските райони, е нещо, което е доста разочароващо. Може да зададете въпроса дали трябва да промените тази гъвкавост, например, за мерките свързани с общата организация на пазара. И тук трябва да помисли как се вписва гъвкавостта, гъвкавостта в мерките, свързани с обща организация на пазара. Това сигурно ще се обсъжда в контекста на Брексит. Каква е разликата между общия пазар и националния пазар на селскостопанска продукция. Тоест ние имаме също така и аспекта общ пазар. От друга страна и мерки за развитие на селските райони и преките плащани. И дали те трябва да бъдат прилагани по един образен начин, по един начин, но как? Какво трябва тогава да се направи? Дали това е възможно изобщо? За това стигнахме до заключението, че сегашните режими, предоставящи гъвкавост, може би са оптималния вариант. Томас, ще продължите ли? Да, имаше още въпроси. Липста на прозрачност и усложнеността това беше посочено като изключително важни проблеми. Да, така е. Ако разгледате регламента за гъвкавостта, ще видите, че тези възможности са доста лесно разбираеми, но когато отидете на място в отделно стопанство и се постарайте да анализирате въздействието на възможностите за гъвкавост, например, върху младите селскостопански производители или ползите за околната среда, степента на осложненост е голяма тежест, нещо, което пречи на анализа и оценката. И не трябва да се заправя това, когато се опитваме да градим нашите концепции въз основа на факти. Да, благодаря ви. Получихме отговори от експертите. И проведохме много интересен дебат, който със сигурност ще ни помогне в по-нататъчния дебат за бъдещето на ОСП. Благодаря на нашите гости. Беше удоволствие да ви изслушаме. Много ви благодарим за този интересен доклад. Разбира се, ние ще се запознаем с него подробно и така преминаваме към следващата точка в дневния ред. Това е презентация от господин Януш Войчеховски. Искам да приветствам нашия гост – и също така гостите от Бранденбург, добре дошли на всички. Надявам се, че ще ви бъде интересно нашето обсъждане и че ще ви хареса времето прекарано в Брюксел. И така, следващата точка от дневния ред, както вече бях казал. Става дума за Европейската сметна палата – господин Войчеховски, който е бил депутата и дори заместник-председател на нашата парламентарна комисия, ще се изкаже «Добре дошъл, Януш! Добре дошъл на нашето заседание!» Няма да ти обясняваме как работи нашата комисия, ти го знаеш всичко това много добре, но става дума за нещо много важно за селското стопанство, подпомагането на младите селски стопани. Нееднократно сме обсъждали тази тема и това е една тема, която със сигурност ще продължим да обсъждаме в нашата комисия, защото това е важен проблем, важен въпрос. Младите селскостопански производители, знаем, че има остаряване в селските райони, застаряване на населението и трябва да помислим как да подобрим ситуацията. Затова трябва да помислим как да подкрепим, как да подпомогнем младите селскостопански производители. Но няма да говоря дълго. Искам да предоставя думата на Януш. Заповяда имаш думата. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря на Чесло. Благодаря за поканата и за възможността да ви представя доклада на Сметната палата, и извършения аудит. Това е, е трети доклад, е, в който участвам в Сметната палата. Аз е, реално отговарях за него. Това е и първият ми доклад в областта на земеделието. Благодаря, че откликнахте на предложението ми да представя този доклад, защото според мен това е много изве... интересна тема за дебат, не само в парламента, но и специално в Комисията по земеделие. Става дума за бъдещето на ОСП. Много ми е приятно да съм отново тук, една година след като бях назначен в Европейската сметна палата. Ние извършихме одит на подкрепата от Европейския съюз за младите земеделски е, стопани. И заглавието на доклада показва проблема, т.е. тази подкрепа трябва да бъде по-добре насочена, за да осигурява ефективна приемственост между поколенията. Какво установихме в доклада? Какво е най-интересно от одита? В е, увода на доклада предоставяме, според мен, много важна информация, а именно, че занимаващите се с земеделско стопанство намаляват в последното десетилетие от в периода 2005 до 2013 става дума почти за едно десетилетие, когато броят на земеделските стопани е, падна от 14,5 милиона на 10 е, милиона и 700 хиляди. Какво означава това? Над 4 е, милиона изчезнали стопанства за десетилетието, значи над 400 хиляди стопанства изчезнали за година или 30 хиляди на месец около хиляда е, стопанства изгубени на ден. За мен е, това е изключително е, знаменателно политическо предизвикателство. От една страна да оценим ситуацията и да търсиме или да намерим решения за бъдещето. Виждате цифрите и графиката за намаляване на фермерите по възрастови групи. Във всяка една възрастова група броя на земеделските стопани намалява, включително и сред най-младите. За същия период, 2005-2013, броят на младите е, фермери е, падна от 3,3 милиона на 2,3 милиона. Maybe I will show before this, this graph, which shows the, which problem we, we have. Ето вижте графиката, която иллюстрира проблема. Червената линия ви показва младите фермери. Статистически това са хората, които се занимават с земеделие и са на възраст под 44 години. Общо тази е, група съставлява 40%. 40%. Синята графика е заетостта на тази възрастова група. Значи общо тя е около 50%, но в земеделието 20% са фермери. Значи всички останали са над 44 годишни. И ако се върнем на предходната графика, виждате броя на фермерите, долната линия – Младите фермери е, паднаха от 3,3 милиона на 2,3 милиона, а червената графика ви показва средния размер на стопанство, притежавано от млад фермер. Този размер е, се увеличава от 12 хектара до над 20 хектара т.е. извинете, от 18 до 24 е, хектара, поправя се оратора. И в таблицата под графиката виждате е, данните за площа на земеделските стопанства, притежавани от млади. 2005 57,7 хектара, 2013 51 хектара. 51,9. Има много интересни приложения в нашия доклад. Мисля, че сега виждате приложение номер 2. Там се съдържат данни които представляват интерес, защото дават разбивка за положението по отделно за страните членки. Категорията най-млад земеделски стопанин, които са под 35 години, най-вляво на таблицата, само в две страни членки процентът на много младите а, фермери е над 10%. Това са Австрия и Польша. А от друга страна, най-възрастните земеделски стопани, 65+, плюс, данните се съдържат в най-дясната колони, само три страни членки фигурират с процент под 10%. Това са Германия, Полша и Австрия. Но това са и страните, където фермерите на 65 и години и повече е по-малко по принцип. Само в Португалия е различно. Така че положението е много-много различно навсякъде в страните членки. В е, зелените е, карета сме отбелязали страните членки, където се наблюдава обновление на поколенията. Тоест процента на млади фермери се увеличава. България е такъв случай и, в, и за най-младите, и за тези, които са под 44 години. Германия също, във Франция до някъде в първата група под 35 годишни, Литва, Малта, Румъния, Словения, Словакия. Отдясно сме отбелязали страните членки, където намалява процента на най-възрастните фермери. България, Германия, Франция, Италия, Литва, Австрия, Полша, Румъния, Словения и Словакия. В мнозинството от страни членки не се наблюдава обаче промяна, в така подмладяване на поколенията. Структурата на разпределението по поколения не се е, развива положително. Какво установихме е, в доклада и какви са ни препоръките? Yeah. Ah, so sorry. <laughs> That is, yes. First, I'd like to, to, to remind what was the, the audit questions uh, the, for... Какви бяха въпросите, които бяха поставени по време на одита? Въпросът беше добре ли са разработени мерките за подкрепа за младите фермери, за да се осигури ефективно, ефективна приемственост между поколенията. Раз, проведохме одит в е, Франция, в е, Лалуар и е, Пиринеите, в Испания Алданусия, в Полша Варминско-Мазурски и Долнослашки и в Италия Емилия Романия и Пулия. Какви са основните заключения? Първото заключение е, че целите на подкрепата от Европейския съюз не са добре дефинирани. Не, не са ясни очакваните резултати и въздействия. Препоръката е, че трябва по-добре да се дефинира кой следва да получава помощта и какъв да е очаквания резултат от тази помощ. Следващото заключение, е, че има реално е, нужда от добър анализ за това от какво се нуждаят младите фермери. И съответно е, нито формата, нито е, стойността на помощта, нито времето на отпускане не отговаря напълно на нуждите на младите е, земеделски стопани, а само частично. Препоръката е да се е, под подобри е, оценката на нуждите и да се използват така наречените цели смарт. Е, трябва да има и така възможности да бъдат насърчавани фермерите да остават там, където произвеждат. Заключението също е, че има много малко данни, че европейската помощ дава възможност да се установяват младите като земеделски стопани и, и да се постига едно подобрена приемственост. Препоръката е да се е, съберат съответни данни, свързани с оценката на резултатите на тези политики. И, уважаеми е, дами и господа евродепутати, нашия доклад очертава съществуването на много сериозен проблем за младите земеделски производители, но не само за младите. Става дума за ефективността на ОСП като цяло. И се надявам, че нашия доклад ще даде възможност да се започне един важен дебат за бъдещето на общата селскостопанска политика в Европейският парламент. Господин председател, дами и господа, благодаря ви за вниманието и ако ми позволите, ще ви информирам, че до мен е и ръководителя на специалната група, отговаряща за одита както и е, ташето е, на моя кабинет, които са готови да отговарят на вашите въпроси. Аз, разбира се, също съм готов да го направя. Сега преминаваме към въпросите. Благодаря още един път, разбира се, на господин Войчаховски и неговите сътрудници. Много колеги са се записали, затова по две минути не повече. Благодаря, господин Войчаховски. Наистина беше удоволствие да ви слушаме. Бях до някъде изненадана от това, което ви казахте, защото е много важно да има приемственост между поколенията. И в моята държава 3% от състопанските производители са под 35 годишна възраст. Но сме увеличили двойно числото, обаче разбира се, нещата винаги могат да бъдат по-добри. И в съвета Испания заяви, че е много важно да се използва регламент Омнибус, за да се решат все още съществуващите проблеми но не са съпоставими първия и втория стълб. Вие обаче критикувате Андалусия за няколко неща. Например, за дългия период за разрешаване на проблемите в конкретните случаи. Дали сегашния период е също толкова лош, колкото предишния период за решаване на проблемите, свързани с отделните дела – дали проблемът е същия, със същия мащаб през този период, както и в предишния. Вие казахте, че през 2015-2018 Андалусия е изразходва всичките възможни средства и в момента няма ресурси да решава проблемите. Но имам въпрос. Дали би могла Андалусия да използва средствата за развитие на селхостопанските райони, за да подпомага младите селкостопански производители. Разбира се, общността на селските производители в Андалусия ще ви бъде много благодарна и ние смятаме, че наистина са необходими мерки, които да са полезни. Господин Капуто. Да, благодаря, господин председател. Благодаря на господин Войчеховски за този доклад, който според мен е много полезен. Аз съм докладчик по изпълнението на системата за млади земеделски производители. Съгласен съм с общо заключение на Сметната палата, според които подкрепата трябва да се основава на ясна логика, но тя не е особена не е особено удачна със сигурност, за да осигурим ефективна приемственост между поколенията, трябва да направим промени. Що се отнася до плащанията за младите производ... стопани, мерките по първи стълб не съответстват на втори стълб и националните мерки. Въпрос за наблюдението е много сериозен проблем и нямаме ясни показатели. И затова искам да попитам как да се подобри тази оценка. също така трябва да се подобрят мерките, да се дефинират цели, които са насочени към общата цел, а именно приемственост между поколенията. Освен това, трябва да бъдат по-добре насочени системите за подбор на проекти и да се използват плановете на предприятията. Ще имаме възможност да обсъждаме тези въпроси в бъдеще и искам да напомня, че нашата комисия поиска проучване, което да се обсъди в Европейския парламент. И аз мисля, че трябва да имаме и по този повод възможност за разговор с Сметната палата, за да обсъдим по-подробно някои от проблемите. Знаем, че тази тема ви е близка до сърцето, но времето ни е много ограничено. Господин Oui, merci, Alors, je crois que si vous voulez... Господин Лозо, да. Ако, искат, ако искате да има приемственост между поколенията, първата мярка трябва да се сложи край на е, определена политика. През 2005 -та Политиката на, общата политика на селски, общата селскостопанска политика на Европейски съюз води до прогресивно намаляване на броя на младите земеделски стопани. Приходите отслабват поради цените, има проблем с задлъжнялостта. Ето защо е, намалява броя. Аз съм производител на зърно. Цените се увеличават. През 2000, от 2004 година съм регионален съветник а, и проблемите не се подобряват. Има проблем с публичните услуги, с обхвата на мрежата. Много е сложно да се насърчават младите фермери. Така че ако искате да промените нещо, обърнете се към тях. Налагат им се мерки, без да ги питаме какво искат. Има и липса на координация между държавите членки Европейския съюз, като се смята, че вие няма да можете да намалите дълговете. Освен това, не е ли това целта на този доклад? Господин Хойбуш. Благодаря ви. Е, Благодаря ви за този доклад. Тенденцията, която очертавате отрицателна, има и няколко въпроса, които искам да очертая. Ако ще имаме възрастова граница, аз е, мисля, че това няма да привлече много млади фермери. Ако аз искам, например, да създам стопанство и съм 35 години, няма да имам стимул. Втория въпрос е свързан и с възможността за получаване на консултации трябва да има възможност за такава подкрепа извън семейството. Ако искаме да осигурим такава подкрепа в самото начало, често е, стопанствата е, не, не получават такава. Освен това, има стопанства, които не са годни за експлоатация, така че ако е, предприеме мерки в самото начало, по-голям брой от тези стопанства ще осолят. Процесът трябва да върви гладко и за двете страни, за онези, които се отказват от стопанство и за онези, които го поемат. Господин Андрио, благодаря господин председател. Най-напред искам да благодаря на господин Вайчеховски за присъствието му сред нас. Въпросът, който той поставя за новото поколение, не е маловажен проблем. Цифрите са красноручиви, но вие ни препоръквате да се следят по-добре създадените проекти. Това е много важно. Но мисля, че при оценката трябва да се използват повече качествени а, показатели Имаме ли данни за стопанствата, които са фалира няколко години след създаването си? И имате ли данни за процента успели стопанства? Могат ли да се набележат причините за провала? Е, би трябвало данните, които ни давате, да бъдат е, да има цифрово изражение, защото това е много важно за формулирането на бъдещи реформи. Господин Агню, помня, че по време на последния мандат ни, лоби, ни лобираха млади замедалски стопани, за да се осигури повече подкрепа. А, а, смят... Всъщност, се насърчават семейни фирми от, стай, от стар тип. Много е трудно да се извършва одит на подобна ситуация и върви се по грешния път. Изразът приемственост между поколенията е много модерен израз има ли проблем всъщност в моята страна? Добрата земеделска земя се обработва от някого и няма криза. Но привличам вниманието ви върху Уелс. Един млад сту, земеделски стопанин е сключил споразумение с фермер, младежът е знал какво прави, успял да закупи дял в фирмата и се обърнал и към други фермери със същия модел, защото а, репутацията му започнала да се разпространява. И след това е започнал да сключва договори за подизпълнителска дейност. Той той е много наясно с това, което прави. Бих искал този млад човек да ви разкаже какво точно прави и за какво става дума. Госпожа Гилера. Благодаря, господин председател. Добре, дошъл господин Войчеховски, наш бивш заместник председател. Благодаря ви за представянето на този важен доклад. Заключенията на Сметната палата предизвикват голяма загриженост. Целите на ОСП спрямо младите производители не са добре дефинирани. Потребностите на младите производители не се отчитат, помощите не са добре насочени. Ясно е, че нещо се случва. И че е необходимо повече да се подпомагат младите селкостопански производители. Въпрос. Сегашната реформа предвижда 2% преки плащания на младите селкостопански производители. Обаче те не могат да изразходват тези средства. Това е абсолютно безпредседентно. Ясно е, че трябва нещо да се промени. Искам да ви попитам. В случая с Испания, както каза и госпожа колега Еран, защо всичко е добре в Испания, но всичко е зле в Андалусия, мой регион, който произвежда 25% от общата селкостопанска производитие в Испания и на който му липсват средства. Искам да задам въпроса. Защо е тази неспособност и не само в Андалусия, но във всички държави, включително в Испания, да се води резултатна политика, която надлежно да обхваща младите хора. И 20% е показателята на младите селскостопански производители и това не е достатъчно за приемственост между поколенията. Следващия оратор. Да, ем, благодаря, господин председател, господин Войчаховски. Информацията ви е много интересна. Тя е актуална за всички нас, но искам да кажа следното. Показахте ни една много интересна таблица с ситуацията в различните държавите членки. Погледнахте ли и системите за социална сигурност? Показахте Австрия като положителен пример. Посочихте системата за социално осигуряване за, за фермерите. Фермерите по 60 години могат да се пенсионират. Е, системата там постига успех, за разлика от други страни в които възрастта за пенсиониране между 55 и 58, така че може би това трябва да стане част от нашия анализ за бъдещата дейност по отношение на плащанията по първия стоп. Трябва да обърнем внимание на пенсионираните фермери, да ги сравним с непенсионираните. Благодаря. Дефиницията на Рули Ферниер Шикара. Благодаря, господин председател. По отношение на дефиницията за младите земеделски стопани, мисля, че е, има нужда от повече пояснение. Имаме нужда от е, нови условия, нови параметри, освен възрастовите. Един такъв критерий е, е производителят да е активен. Да кажем, че един фермер е инвестирал им взел е кредит, сега на 25 години има нужда от повече пари, и иска да кандидатства за помощ от Европейския съюз. Не му даваме тези средства. Мисля, че тук има логическа грешка, която трябва да премахнем. Второ, нормално е да инвестираме е, средствата в подпомагане на младите фермери да се установят. Но заедно с това трябва да следим пътя им. Хубаво е да се предоставят средства по тази програма, и след това изведнъж програмата спира. Бихме, искаме да има дългосрочни, дългосрочни работни места, но те изчезват. И комисията трябва да намери механизми да се намеси, за да помогне на тези хора да продължат да работят по своя бизнес. В противен случай ще търпим загуби. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изложението на господин Войчаховски. Много се радвам да ви видя тук в новото ви качество. Преди сме работили заедно с вас многократно. Разбира се, ситуацията е различна в различните държави членки, както беше споменато, и не трябва наново да изобретяваме топлата вода може би е добре да се обърнем към австрийския модел, според който младите селкостопански производители плащат по-низки социално-осигурителни вноски, а в Германия селкостопанските производители под 65 годишна възраст не получават пенсия – трябва да помислим и за напредъка на технологиите в този контекст. Аз в момента мога да обработвам повече хектари земя, отколкото в минало, така че нямаме нужда от толкова много стопанства. В Бавария имаме млади селскостопански производители, те работят в своите стопанства. Може би трябва по-скоро да се съсредоточим върху инвестициите. Мисля си, че едно стопанство от 50 хектара, в което всичко върви добре, с добри земи, ако го сравним с стопанство от 50 хектара с по-бедна почва, второто има нужда от повече инвестиции. Може би трябва да мислим по-скоро за инвестиция. Не искам да благодаря на господин Войчеховски. Докладът е наистина много добър. Задават се въпроси дали наистина е добре замислена мярката, която насърчи премствеността между поколенията. Ние много често занимаваме с този въпрос, включително аз работя по това и в мой избирателен район. Например, има критерий, който изисква производителите са работили повече от 5 години, но това не отчита сложната реалност. Много селскостопански производители се сблъскват с затруднения и поради ограничения селскостопанските производители не могат да получат съответните помощи, защото не отговарят на срока в една или в друга посока крайна сметка, независимо от това какви помощи предоставяте, ако селкостопанските производители могат да продават своята продукция на добри цени, те ще могат да живеят и без помощи. Много неща могат да се кажат, но в, през миналия месец в Ирландия правихме проучване и се оказа, че имаме много повече селскостопански производители на 35 годишна възраст и по-малко, отколкото сме имали преди. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Войчеховски. Наистина това е важен въпрос и разбира се, има най-различни изказвания по този въпрос. Трябва да мислим за бъдещето и нашите решения трябва да бъдат насочени към бъдещето. През последните години в Литва с 30% намаля Броя на младите селстопански производители намаля, също така и площа на обработването от тях земи. Но дали като цяло площа на обработваемите земи намалява? Не, нарастват тези площи. Дали това означава, че помощите са насочени към укоропняване на фермите, към по големите стопанства? Това е моят въпрос. Има друг важен момент в моята държава. Младите селскостопански производители се сблъскват с затруднения при придобиване на земи или вземане на земи в аренда. Затова е важно да се провери дали всичко е законосъобразно. Например, един млад селскостопански производител може да подпише договор, но е, реално той може да не има хора, които да обработват земята. Тоест понякога се прави това само да бъде сключен договор. Благодаря. Благодаря ви. И аз бих искал да благодаря на господин Войчаховски за това изложение и представения доклад. Разбира се, тук виждаме една доста тревожна тенденция. Говорим за млади селскостопански производители и чухме тези числа. След 10 години 900 хиляди по-малко селскостопански производители, ако не греша. Това е огромно намаляване. И в държавите членки е необходимо да има помощ за младите селскостопански производители. И виждаме този критерий от 44 годишна възраст като горна граница за подпомагане за млади селскостопански производители. Може би в новите държави членки ситуацията е малко по-добра в това отношение. Имам въпрос. Господин Войчаховски, обмисляте ли проучване ефикасността на финансовите средства? Смятате ли, че може да се отчетат определени показатели, за да може да се прецени дали тези мерки са ефикасни или не? Благодаря ви, благодаря ви за този доклад, той е много важен. И числата наистина говорят сами за себе си. Първо, защо младите хора решават да останат на село, да поемат селското стопанство. Те ще го правят, ако могат да оцелеят, ако могат да печелят достатъчно пари да издържат себе си и своето семейство. Хората на 65 години не могат да решат и да променят професията си, но за младите хора е важно да преценят дали дадена работа е достатъчна за тяхното препитание. Успехът на ОСП няма да стане реалност, ако имаме определени числа. Важно е тези селскостопански производители да имат качествен живот, да подпомагат качествения живот, да подпомагат създаването, производството на качествена храна и това не е свързано с хектарите. Мисля си, че не трябва да се разочароваме от по-малкия брой селскотопански производители. Важно е да им осигурим добра ситуация, в която да могат да печелят достатъчно пари. Аз съм от Словения, бях министра на замеделието и много се радвам, че по всички показатели сме в зелената зона. 5% от всички активни селскостопански производители в Словения са млади селскостопански производители. И мисля си, че това, до което водят мерките, ще си прочи бъдеще. Затова е важно да подпомогнем младите хора да придобиват по-големи стопанства, да, им подпо... да ги подпомагаме в това. И също така е много важна социалната ситуация на родителите. Ако тяхната социална ситуация не е добра, те няма да решат да предават тази професия на своите деца. Затова важно е да бъдат гарантирано това да има приемственост между поколените в бъдеще. Благодаря ви за вашия доклад. Не мисля, че трябва да говорим само за младите селскостопански производители, а и за новите селскостопански производители. Понякога те могат да бъдат на възраст над 45 години. Трябва да сме наясно с това, че младите и или новите селскостопански производители ще се заемат със селското стопанство, ако могат да печелят достатъчно всеки хектар. Но ние трябва да гарантираме дългосрочна сигурност на селскостопанските производители. Това, което е важно за младите и новите производители е първо достъп до земята. В някои региони на Европейския съюз Земята е много скъпа и за закупуване, и за арендуване, така че младите и новите селскостопански производители просто не могат и да си помислят за закупуване или за аренда. Освен това, банките с нежелание предоставят кредити на младите селскостопански производители, тъй като селското стопанство може да бъде високо рисково. Също така трябва да мислим за това как да останат селскостопански производители, тези млади и нови селскостопански производители. Т.е. трябва да гарантираме достатъчно добри условия за живот в селските райони? Какъв е смисъл да привличаме млади хора в села, които в които живеят само възрастни хора. Трябва да инвестираме в селските райони като цяло. И не мисля, че повечето пари за първия стълб ще реши проблемите. Благодаря. Бих искала да се спра на три аспекта. Смятам, че този доклад, който беше представен тук, е много важен. И единственото, което той потвърждава, е нещо, което всички ние виждаме в нашите държави. Всички, които живеят в селските райони, виждат, че няма млади хора и че не идват млади хора. Освен това, много е важно да се отчете това, че един от проблемите с подкрепата на младите хора не е отчита реалните потребности на младите хора и наистина трябва да се насърчават големите инвестиции. Колкото повече се инвестира, толкова по-добре и да има изискването това започване на селстопанска дейност да има конкретна економическа цел. Защото много често виждаме как се провалят определени проекти. Искам да се спра върху самата ОСП. Според мен тя не насърчава младите хора защото дерегулирането на производството и пазарите само дърпа цените надолу. И тук беше казано, че няма очакване от страна на младите хора да живеят достойно от селскостопански труд. Също така много важен въпрос е достъпа до земя. За това се говореше тук много, но трябва да отчетем и този аспект и от основополагащо значение е да се запасят да запазят обществените услуги в селските райони. Това се отнася и до образованието, и до здравеопазването, и също така обществени услуги за консултиране на селските стопанства и подпомагането на селските стопанства. Това са въпроси от ключово естество. Затова искам да се постави акцент върху искането да се приключи с дохода, който се прекратява при край на проекта. Не трябва да се разчита само на разчетите, които се направи на, хар... на хартия. Господин Полиновски. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Войчаховски показателите за приемствеността в различните държави членки показват различни ситуации. На днешното ни заседание първо изслушахме доклада за гъвкавостта при прилагането на инструментите на ОСП в държавите членки. Говорихме и за гъвкавостта в програмите за младите хора. И за това искам да задам въпроса. Има ли някаква корелация между прилагането в държавите членки на повече инструменти насочни към младите хора, селскотопански производители и тези показатели? Знам, че темата е много широка и много сложна и че може да има различни подходи и мнения, разбира се, трябва да се отчетат и различията в традициите на държавите членки. Но наистина е важно ОСП да подпомага държавите членки. Темата на регионите и на държавите е много важна. Много често се говори за региони, в които има големи по площа селски стопанства. И е много важно да се продължава с това, защото става дума за голямо богатство, големи вложения, които трябва да се управляват. Ако видим определен регион, в който, например, имаме 35 5 хектара е средния показател на площа на стопанствата, можем да видим, че има други региони, в които има много по-малки стопанства. Трябва да се отчете и тази разлика, разликата в площа на селските стопанства. И сега ще дам думата на представителя на комисията, господин Баско. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Войчаховски. Много ви благодаря за този обмен на мнение по специалния доклад на Сметната палата, свете на подпомагането на младите селско-стопански производители. Комисията приветства този доклад и като цяло споделя позицията на Сметната палата за необходимостта от активна помощ за младите селско-стопански производители за гарантиране на конкурентоспособността и устойчивостта на сектора на селското стопанство. Последната реформа на ОСП отдели голямо внимание този въпрос, като се увеличи размера на помощи за младите селскостопански производители беше въведен въведена в първия стълб специална схема за подпомагане на младите селскостопански производители. Комисията приветства доклада на Сметната палата и е, разбира се, не трябва да се изпреварва решението за политиката след 2020 година. Обаче комисията иска да се спре на някои ключови въпроси, които заслужават по-подробно обяснение. Първо, искам да подчертая, що се отнася до обхвата на аудита и липсата на насоченост, искам да кажа, че се генерира допълнителна помощ за доходите на младите селстопанските производители. Това е плащане на младите селстопански производители, които наскоро са се установили периодът на тази помощ е максимум 5 години, за да бъдат решени конкретните финансови проблеми на тези млади производители, защото се смята, че това е един решаващ период, когато финансовите потребности са особено високи подпомагането на дохода на младите Пански производители се предоставя не само от средствата за помощи за младите производители, но това е схема за допълване на плащане, допълнение към основното плащане, плащане за екологосъобразност и други. Комисията изчисли за сегашния период, че за сегашния период младите бенефициери ще получат като цяло 15 милиарда в преки плащания и 2,6 милиарда евро разглеждани от Сметната палата се отнасят само до конкретни допълващи средства. Що се отнася до развитието, то доклада се съсредоточава върху конкретни инструменти за подпомагане на младите селскостопански производители в рамките на втория стълб. Младите селскостопански производители могат да получат различни други видове подпомагане, включени с управлението, е, консултации и много други. Тоест, младите производители могат да получат е, помощ чрез широк спектър от мерки по втория стълб. Като цяло се изчислява, че 6,7 милиарда евро публични разходи, които са заложени в сегашния програмен период, са насочени към улесняване на влизането на млади производители в селскотопанския производител. И тези мерки за установяването предвиждат различни средства, някои свързани с конкретни условия, например конкретни умения или изпълнение на представен бизнес план или минималния размер на стопанството, т.е. има възможност за голяма целенасоченост на предоставените помощи. Освен това, държавите членки трябва да прилагат задължителни критерии за подбор, които ще се определят от държавите членки при споделеното управление на втори стълб. Искам да координирам също въпроса за координирането. Критика, която се отправя в доклада, в смисъл, че няма координация между първи и втори стълб. Тук искам да подчертая, че е, между двата вида подкрепа има вътрешно съдържаща се допълняемост. Те подкрепят общи цели. В първия стълб е, ние осигуряваме допълнителна подкрепа на доходите за определен период и това допълва конкретнията подкрепа по втори стълб, която е за примерно създаване на е, на нови е, стопанства и на нови стопанства на млади хора. Тоест, е, що се отнася до тази идея за взаимна допълняемост, страните членки са тези, които трябва да координират какво се върши по първи и втори стълб. После нека да допълня, че комисията е абсолютно ангажирана да изпълнява и да следи изпълнението и да извършва оценки и е, ако мога да ви информирам в такъв смисъл, че е, въздействието на ОСП за приемственост ще бъде оценено от е, комисията в отделна лен процес на оценка, който ще започне в края на 2017. Там ще огледаме целия пакет мерки за млади земеделски стопани. Първи стълб и втори стълб – а не само конкретни е, помощ за създаване на стопанство. Тоест, пределно е, широк обхват на оценката, за да оценим е, въздействието на всички мерки върху влизането на млади фермери в сектора. Ако мога да ви задам един въпрос, Сега за предоставянето на нови плащи за млади производители. Става дума и за това дали младите производители разполагат с капитал. Чешка праца и praca социална и socjalne далее, и dalej, далее. Е, също така е хубаво да има и а, консорциуми, които да подпомагат а, младите производители. Благодаря, господин председател, благодаря на всички депутати и благодаря на всички участвали в дебата. Много съм щастлив, е, че доклада на Сметната палата е, предизвика толкова вълдушевена дискусия. Струва ми се, че тази тема ще продължи да се обсъжда и в е, бъдеще във връзка с обща сълскостопанска политика. можем да направим вече първи, първа равносметка а, на тази политика. Мога да повторя на английски това, което казах. Ще повторя само своите заключения за проблема на младите стопани. Ние трябва да ги разглеждаме от по- от гледна точка на по-глобалния характер на ОСП и да подчертая, че дебатът за бъдещата ОСП не бива да се ограничава до един хоризонт от 7 години. По-скоро трябва да мислим за един времеви период от 20 или 30 години. Мога отповеди на питание, че тен спад... Като член на Сметната палата. Не, може, не мога да не се разтревожа от намаляващия брой на производителите. Имаме нужда от техническо обезпечаване и от много други възможности, които да предоставим на производителите. Аз мисля, че не можем да си позволим по-нататъшен спад. но имаше толкова а, провали в а, различни политики на Европейския съюз, не само на ОСП, и затова е необходимо да гледаме на проблемите в по-дълъг хоризонт. Също така, ОСП не, ОСП не може да не обръща е, внимание на младите. Имаме нужда от е, целенасочени мерки и с това отговарям е, на някои е, бивши колеги Ханса Гилера. Бяха цитирани региони в Европа, в Испания. Ние трябва да мислим от гледна точка на селското стопанство и на регионите. В, при всички случаи винаги трябва а, да се съобразяваме с логиката на мерките първия стълб, втория стълб. Не бива в Европейския съюз не бива да губим от поглед показателите, които са ни необходими, защото възоснова на тези показатели можем да предприемем мерки, с които да коригираме недостатъчната приемственост между поколенията в едно общество, което застарява. Ние трябва да прилагаме интелигентни критерии, имаме нужда от измеримост, а, от ясни срокове. На практика никой от а, показателите не може да ни покаже с пълна точност какви мерки са необходими. Това е което искам да кажа. По-нататък, както четем в доклада, например в Полша, осигуряваме помощ за площ 513 хектара. Не е лошо. 3000 евро се предоставят но е трудно да се подпомагат страни, които прилагат подобни правила. При всички случаи става дума за опит за подобряване на социалната и сълскостопанска тъкан. Няма нищо отрицателно в тези мерки крайна сметка ние трябва да предприемем мерки, с които да убедим производителите да останат на земята. Тоест, логиката трябва да бъде подобряване а, е, на структурата. Освен това, по-нататък е, имаше въпроси за, социалната, за социалното осигуряване. Бяха зададени въпроси от господин Дес и от други. Аз мисля, че по производителите, които не са толкова млади в Австрия и Германия, чуваме, чухме, че системите за социално осигуряване са най-добрите. Е, Повтарям, въпросът трябва да се разглежда в неговата комплексност. Имаме нужда от корективни системи. Тук се спомена за гъвкавост. Тогава, когато има един проблем, не може да се използва едно и също лекарство за различни болести – защото ситуацията в различните държави членки е различна. Само 6% от възрастните в Германия, а, в други страни процентът е различен, затова не можем да търсим едно лекарство за, за всички. Очевидно имаме нужда от други решения. Някои говориха за трудният достъп за младите производители. Сред първите, сред най-сериозните проблеми е земята. 60% от отговорите на нашите нашето проучване казва, че основният проблем е земята. Проблемът с кредита е също сериозен, но най-сериозният проблем е достъпа до земя. Полски, где e, no, została wielu kontrolach. В някои страни има системи, които премахват пречките. Тоест, само този, който обработва земята, може да я закупи. Според нас не може да се издигат пречки пред новата система за управление на селските райони, която искаме да създадем. И слушахме и представителя на Европейската комисия. Ние работихме с Европейската комисия за изработване на системите за подпомагане. Видяхме една графика с различни проценти, с ангажимент за 50%. Съвсем накратко има едно изказване. Може ли, два, може ли да се изключи един от двата микрофона на подиума? И така. Чухме, че жените често не желаят да живеят на село в фермите. Има, искам да ви напомня едно проучване от Генерална дирекция Агри, в което се казва, че новите стопанства са не само по-новаторски, но и че броят на жените сред новите фермери е по-висок, отколкото другаде. Така че нека да не обвиняваме жените. Bardzo, bardzo dziękuję pani poseł. Много благодаря. Ми... Ще. Żeby z kontroli wynikały, które by potem te... Беше зададен въпрос за промяната в плащанията. Не бихме искали да отсъждаме дали първия стълб е по-добър от втория. Но броят на производителите е много малък 7% във втория стълб. В а, първия стълб е по-подходящ за някои стопани, но е, не можем да направим ясна причинно-следствена връзка. Господин председател, благодаря ви още един път. С тази за... Тук създадахме прецедент. Сметната палата Е, правим изложение не само в Комисията за бюджетен контрол, ние посещаваме и специализираните комисия. Имах е, честа и да представя контрола а, върху риболова пред комисията по риболов. Надявам се, че а, нашата доклад ще ви помогне в процеса на реформиране на ОСП. Председателят, благодаря. На Сметната палата е много е важно комисия, нашата комисия да разговаря с вас. Това е полезно и за нас, а може би и за вас, за да получите по-задълбочена представа. Надяваме се, че производителите ще приемат положително това, което обсъждаме. Благодаря ви още един път. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Напомням ви, че изоставаме от графика. Благодаря на господин Вайчеховски. Сега следващата точка е доклада на госпожа Делае. Тя ще говори за определенето, представенето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията при представенето и етикетирането на други хранителни стоки, защита на географските указания за спиртни напитки. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, е, представям ви едно становище за е, проекта доклада на госпожа Аюзо. Нека да оставя, може би, колегите да излязат спокойно от залата. Мерси. Euh, donc il s'agit de la définition de la présentation et de l'étiquetage des boissons spiritueuses. Е Системата за защита на географските указания е много сериозно предизвикателство, включително и пред нашата комисия и пред Европейския съюз. Става дума да се получи защита не само за това указание за качество пред трети страни, но и да стимулираме тези трети страни да въведат съответните еквивалентни е, системи. Е, спирните напитки са ключов е, сектор в Европейския съюз по отношение на износа. 10 милиарда е, евро възлиза сумата на, из, на този износ и те създават около 10 милиона работни неща, т.е. Ключ, е, работни места, извинете, ключов сектор за европейския пазар. Нека също така да припомня, че тук става дума и за умения, за европейска идентичност, която се изнася в целия свят. Тоест, ние трябва да решим сега да се произнесем по измененията, предложени от комисията за хармонизиране на последният е, е, регламент в това отношение. В е, предложението на текста се предвижда модернизация и то добре дошла. Дават се също и нови правомощия с изпълнителни актове. Тези съществени изменения – ни карат и да си зададем някои въпроса си. Нека да ви дам два примера, които за мен са много показателни. Премахва се приложение 3, списъка за географските указания и се е, учредява един регистр. Сам, само по себе си това не е проблем, но няма достатъчно яснота от страна на комисията какво ще означава този регистр и освен това той ще може да бъде е, променен с е, актове за изпълнение. Това е първия ни така, момент на съмнение. После, що се отнася за забраната да се въвеждат географски указания с различни видове азбука или изписвания, става дума за азиатски продукти, тук се предвижда да се е, решава въпроса с делегирани актове. В предходния текст е, се предвиждаше систематично издаване на разрешение. Не разбирам от каква е логиката за е, предлаганата система, защото ако става дума за опростяване, не това е най-добрият начин. Напомням, че да се опрости е, текста понякога е, е, е извор на е, проблеми. Много зависи как ще приеме тези промени самия отрасъл. Предложението на комисията трябва да се ограничи е, в модернизиране на текста от 2008, да ограничи максимално измененията и да въведе нови разпоредби само за защита на географските указания. В, именно в този тип логика аз предлагам и нашето становище. Искам да подчертая, че е, темата е предимно техническа тема не е, е нормално да нашата комисия да излиза само с становище. Нека да го кажа ясно. Според мен е, става дума за регламент за е, етикетиране и технически е, регламент, а не е, регламент за здраве и защита на потребителите, свързано с прекомерна употреба на алкохол. За това искам да бъдем и прекалено така умерени в измененията – да се придържаме към нашите позиции и е, предложения текст. Разбира се, съм на разположение на всички докладчици и координатори да отговоря на въпросите. На 14 е, юли, следващия петък, е, е датата, срока за подаване на изменения. Благодаря ви за вниманието. Пан poseł Tarabella, shadow Господин Тарабела има думата. Господин Тарабела, благодаря. Нека да подчертая колко важен е този сектор и аз съгласна съм. Той е, съставлява 8% от е, е, износа на е, земеделския сектор. Регламента 110 от 2008 е текста, който отговаряше на интересите на производителите, но ние го поставяме в един общ контекст. Примерно член 43 е цитиран като правно основание за подобно законодателство – Производството на спиртни напитки е много сериозен отрасъл в Европейския съюз, както по отношение на качество, така и на количество. Като цяло съм много удовлетворен от предлагания текст на госпожа Долае. Мисля, че той върви в правилна посока и има само няколко коментара по три момента е, за сега ще се огранича към а, е, тях. Дефинициите по член 2, е, които са застъпани в регламент 110, трябва да се съчетаят и с другите законови текстове за износ на спиртни продукти. Мисля, че това трябва да се направи автоматично. Това си е напълно логично. После, член 12 за происхода. Смятам, че там може да се получи объркване на потребителите, защото происхода не винаги се определя от последното място на обработка на суровините. В края на кращата има спиртни напитки, които продуктите е, не идват от една и съща страна. Ако в Белгия се произвежда уиски, където 80% от зърното е внесено от Шотландия, трябва да е ясно всъщност за какво става дума, нали е напитка изця... произведена в Белгия. Тук трябва да обсъдим този проблем. Трето. Изключително важно е да премахнем термина защита на географски указания и да въведем термина регистриране, защото, както казва и комисията, ще се създаде объркване. Има вече регистрирани географски указания и би трябвало да не създаваме възможност да се бъркат двете неща. Аз съм на разположение на докладчика. Смятам, че текстът е амбициозен, добре е, направен. Смятам, че ще изчистим всички моменти на недоразумение. Две минути за докладчица Евсенка, за всички останали по една минута. Е, е, Благодаря. Надявах се тази тема да остане за утре, защото е, очаквахме утре да се срещнем с представители на индустрията по тази тема. Никой не може да твърди, е, че е, регулацията няма смисъл. Абсолютно е по-добре да има регуляция, регулация отколкото хаос. Утре смятам да ми е, разяснят каква е разликата между сингъл молт и двоен молт в уискито, но във всички случаи е добре, че работим сега по този проблем. е президента. Благодаря. От е, изказванията на колегите вече стана ясно, че секторът е много важен, защото има благотворно въздействие върху заетостта и износа. И на него се пада голяма част от износа на хранително-вкусови продукти. Регламент е, от 2008 година трябва да бъде основата, от която да тръгнем без сериозни модификации, но как, какво означава изпълнението на регламента? Ако няма координация между различните институции на национално, регионално и общностно ниво, е възможно да се стигне до неприятни ситуации, например умонимия между различни марки, например нещо, което се случи в моя регион Фриули, Венеция, Джулия за виното в този район беше премахнато едно историческо вино, защото беше умоним. Наименованието беше умоним на токайското вино, произвеждано в Унгария. Трябва да бъдем внимателни при приложението на нормите, за да не навредим вместо да помогнем. Нека трябва да обръщаме внимание на изискванията на производителите и защитата на потребителите. Имам предвид запазването на много високо ниво на качеството. Член 3 потвърждава, че алкохола, който се използва в производството, трябва да бъде от селскостопански происход. Това е особено важно. Също въжи и защитата на указанията на етикета. Трябва да се, да се посочи происхода на основните съставки. Благодаря за госпожа Деле и за мен, за нашите две държави. Това е много важен въпрос но ще говоря само по един въпрос. За подсладяването. Вие казахте, че горният предел, който е отразен в изменението, че не трябва да бъде 20 грама на литър – Тоест, ние не оставяме възможност за гъвкаво за различни категории. Смятам, че трябва да се преработят съответните изменения. И всеки продукт има свои спецификации. За това всеки продукт трябва да бъде предмет на националното законодателство. И така, както, например, коняка е определен за вашата държава, също въжи за хереса и за други напитки в Испания. В много случаи трябва да отчитаме и защитеното географско обозначение. И винаги трябва да се отчитат правните норми във всяка държава и нормите по-конкретно с географския происход. За една минута следващия оратор. Европейските е, производители, европейското производство има много добра репутация по света. 16 000 са малките дистилерии в Германия в момента. И е, считам, че е много важно да не забравяме, че традиционните методи на производство са гаранция именно за висококачествена продукция. Необходимо е да функционира добре системата и за защита на географските обозначения. Поне по мнението на Германия трябва да има... Е, това предложение за двустепенна система е много съмнително за нас. После, а, а, приложение 3 говори се за интернет платформа, но много важен е и момента с съдържанието на захар. Дистилериите трябва да имат възможност да е, решават, е, е, ако не са добавили захар, да могат да го обозначат на етикета и ние предлагаме изменения в такъв смисъл. Благодаря. Изключително важен е текста, господин председател, защото има а, много а, нарушения или отклонения, не толкова в Европа, колкото в другата част от света. А, предложенията на текста и на нашия докладчик върват в а, именно в посока на изчистване и по-голяма яснота на текста за нас. Това е изключително важно, защото ще има юридически битки в различни региони на света. Това съм сигурна за защитаване на системата на географските указания, които ние имаме. Господин Агньо не мога да кажа, че съм разгледал в големи подробности текста, но това, което каза господин Тарабела, така ме накара да се услушам. името Скотч, цитирано по букви на английски, в едно графство в Северна Англия не желаят да се използва името Скотч за уиското, за уискито искат да то да се нарича шотландско уиски, защото те самите се наричат шотлан, шотландци. И също има и така едно уиски, наречено високопланинско уиски. Така че всички тези комбинации са се използват за да не се скриват достиженията на нашите братя на север от нашите граници в края на крещата. Благодаря. Искам да се извиня за това, че не можах да присъствам тук на презентацията, но поздравявам докладчикът за високото качество на нейната работа. Необходимо е да има усъвременяване на регламента, за да можем да защитаваме географските си указания на пазара и да запазваме конкуренцията. Четири коментара имам. Първо един общ. В момента в регламента има разлика между напитки тип ръки и други. Но има продукти, които идват от трети страни, също могат да бъдат наричани по подобен начин, което за нас е нелоялна конкуренция. Би трябвало да се, търси, да се отстрани това изкривяване на, на разпоредбата. После става дума за това, което на български се превежда като огнена вода. Второ, кирш там също е, става е, една е, смесване с, примерно, спиртни напитки на база ябълки или на база на други плодове има разлика в метода на производство и смятам трябва ясно да се оцени какъв е риска да си риску... спрямо нашата репутация, ако започне да се е, върви в дерегулация на подобно производство. Примерно, знаете, е, Гроздето, от което се произвежда коняк, е, може да се произвежда, използва и за производство на други напитки. Господин Дес. Благодаря. Благодаря на госпожа докладчицата за докладът, който е много важен. Член 5 делегираните актове смятам, че трябва да отхвърлиме, да даваме възможността комисията да получи тези правомощия. Приложение то бе много съществена част от регламента и не може да бъде променено с делегирани актове. Също е, въпроса с новите категории. Много внима... трябва да внимаваме да не даваме правомощия на комисията в това отношение. Госпожа Гилера, благодаря, господин председател. Благодарности към докладчика. Искам да подчертая, обосновката на госпожа Делей. Тя припомня на Европейската комисия, че става дума за чисто технически регламент, който не се отнася до опазване на здравето на потребителите. Искам да и благодаря за това разяснение, но имам един въпрос – вие чрез едно изменение предвиждате да се създава във всеки един случай стойността на захарта. Има 14 изменения, свързани с подсладяването. Аз съм загрижена от изменение 34, защото вие не обхващате с това изменение подсладяването нещо, което е много важно за много сортове, които се произвеждат в моята държава, сортове алкохолни напитки. Вие говорите за грамове на литър но това значително отхвърля първоначалното предложение. И нека да не забравим, че всеки продукт се произвежда по специфична технология, затова не трябва да се въвеждат ограничения. Мисля си, че при обсъждането на измененията можем да решим някои от проблемите. Повечето ви изменения са интересни, но не искам да оставят извън вашето предложение тези аспекти. Господин Капуто. Благодаря. Ще бъда много кратък. Благодаря на колегата Делае за важния доклад. Режимът за защита на географските указания е от, от особено значение за Европейския съюз. Имаме регламент от 2008 година, предложението на комисията предлага цялостна промяна, но аз мисля, че трябва да видим дали е необходимо да направим съществени промени. Аз мисля, че просто трябва да се модернизира текст от 2008 година и да се въведат промени за засилване на защита на географските указания. Аз ще внеса изменения в този смисъл. Представителя на Европейската комисия. Ние приветстваме дискусията във вашата комисия след приемането на старата версия на регламента. За първ път сега предоставяме правно основание за регулиране на сектора за спиртни напитки. Той носи съществена добавена стойност. Регламента до тук работи добре и дава добри е, разпоредби за сектора, но сега трябва да бъде съобразен с е, договор от Лисабон. И именно това и правим сега. Не сменяме правилата, просто е, подобряваме текста и го упростяваме, особено процедурата за географските обозначения. В такъв смисъл Одобряваме повече от измененията, предложени от вашият докладчик. Имаме обаче известни пред, притеснения по отношение на дефинициите, защото те е, ограничават съществуващите правила и не предоставят упростяване за операторите. После, Изключенията за Сайдър и други ще създадат трудности в сектора. Що се отнася до географските указания, ние приветстваме голяма част от предложените изменения. Въпросът е обаче за контрола в рамките на 6 месеца трябва да се обмисли и внимателно да се анализира трябва да е сигурно, че съответните служби на комисията имат възможност да изпълняват този срок. В регламента може да се дефинира този контрол да бъде по линията на субсидиарност, така че комисията да може да извършва тези проверки, а също така и да няма грешки при прилагането му. Освен това, в изменението се говори за предлагане на национални правомощия, които не са правно обосновани. Ние имаме за цел да постигнем максимално балансиран резултат, за да дадем възможност на сектора за спиртни напитки да се развива и, и в бъдеще, така че с удоволствие ще обсъдим вашите предложения. Merci, monsieur le président. Écoutez, j'ai pris euh, bonne... Благодаря. Отбелязвам си е, всичко, което е, казаха колегите. Разбира се, те ще представляват е, основата на една дискусия за моите предложения. Напълно съм склонна да чуя и предложението на нашата колега от Испания по отношение на съдържанието на захар така че да може всеки от производителите да, се вид, да види себе си в текста, да не налагаме прекомерни трудности за производителите. Ние сме там, за да улесняваме живота им, а не да го затрудняваме. Благодаря и на комисията за направените положителни коментари. Отбелязвам си, е, смятам, че ако е, искаме да бъдем последователни, трябва да стигнем до край. И в такъв смисъл не виждам защо и спиртните напитки да не е, се възползват от същия режим, който прилагаме за всички други стоки от е, хранително-вкусовия сектор. Разбира се, на разположение съм на комисията и аз и моя кабинет да обсъдиме е, разногласията си. Нека да е, се обърна към всички. Ние е, трябва да бъдем абсолютно бдителни, както и в тази комисия, така и в комисията по околна среда, защото ние тук излизаме само с становище. Решението ще се вземе в комисията по околна среда. За това във вашите е, групи моля всеки един от вас да свърши тази разяснителна работа, която аз свърша в момента. Това това, че ние излизаме само с становище, не означава, че сме по-малко решени да работим по текста. Надявам се да предадете това послание. Поправки. Благодаря ви. И така, 14 ноември е крайният срок за измененията. Преминаваме към следващата точка. Господин Хаузвинг ще ни съобщи за резултатите от тристранните преговори. Всичко е вървяло добре и приключило добре. Тук е и директорът, господин Бенито Салас. Имаме доста документи по тази тема, така че се надявам, че могат да бъдат кратки изказванията. Също така имаме темата която ще разгледаме след лятната почивка. И така, заповядайте, господин Хауслин. Господин председател, благодаря ви. Да, заедно с докладчиците в Сянка можем да кажем, че след 12 месеца много интензивни преговори 18 заседания по тристранните преговори успяхме да постигнем надежден компромис между съвета, парламента и комисията и можем да се гордем с резултата. Не защото той е съвършен, все още има някои важни въпроси, които ще трябва да се изяснят чрез делегирани актове и актове за изпълнение в близко бъдеще. Но в тази тематика се отразяват най-различни интереси. Те трябва да бъдат съчетани, отразени. Така че това е характера на компромиси. Те не могат да удовлетворят всички 100%, но важното е, че компромисите не трябва да пречат на развитието на биологичното замеделие. Благодаря на всички ви за подкрепата и търпението ви по време на тези преговори. 12 месеца си е дълъг период. Беше много важно и за председателството да отрази различните мнения в съвета и едва Малтийското председателство успя в това начинание. Комисията беше много конструктивна и отворена към компромиси, за това искам да благодаря на Европейската комисия за това. Също така искам да благодаря на докладчиците в сянка за тяхната помощ. Без тяхната подкрепа не бихме могли да постигнем този резултат, така че в крайна сметка ние като парламент успяхме по много от важни за нас въпроси. Благодаря на всички колеги, но нека да не забравяме, че Голяма част от работата беше извършена от секретарият от нашите сътрудници, сътрудниците на всички политически групи. Те наистина прекрасно се справиха през последните 12 месеца. Благодарности и към всички вас. На 17 юли съветът ще гласува по резултатите от преговорите и те първа предстои техническа работа, която ще бъде извършена в рамките на естонското председателство. И най-вероятно през октомври ще бъде представен текст за пленарна зала. Регламентът се очаква да влезе в сила през 2020 година. По съдържанието мисля си, че доста вече беше казано. Така че просто можем да кажем, че сме доволни от резултатите. Благодаря ви. Благодаря ви. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за прекрасното ни сътрудничество. Вече той каза, че накрая, както винаги, имаме компромис. И трябваше да отстъпим по някои от нашите позиции, по някои от въпросите. Но имаме това, което искахме да постигнем, а именно горна граница за остатъчни вещества от пестицидите. Така че успяхме да постигнем включването на нашата позиция по важните за нас въпроси. И виждаме, че и от сектора идват положителни отзиви за резултатите от преговорите и виждам, че се приема много добре постигнатия резултат, защото това дава стабилност и възможности за развитие на сектора. Благодаря ви. Господин Андрю. Благодаря. И аз на свой ред да благодаря на докладчика Мартин Хаузлинг за това, че успя да разработи пътната карта. Работата не е лесна. Благодарение на, неговия, на неговите усилия и благодарение на партньорството, Смятам, че успяхме е, да разработим един е, компромис. Господин председател, вие споменахте двете последни три срещи. Темата е доста сложна, тъй като обхваща всички области на селското стопанство. И въпросът за контрол е много важен, особено за третите страни. Постигнахме е, компромис, който да позволи е, развитие на сектора. Също така въпросът е, за развитието на екологосъобразното производство, необходимо е взетите решения да бъдат на висотата на ангажиментите, които сме поели. Господин Дорфман има думата. Благодаря, господин председател. не споделям 100% тази радост. Вече съм казвал и преди, че този компромис, според мен, е нещо, което би трябвало да ни горчава живота, особено по темата за остатъчните вещества. Тази победа която провъзгласяват много колеги, обаче не се разпростира върху горните стойности на остатъчните вещества от пестициди. Когато хората научат, че един биологичен продукт може да има същото ниво остатъчни вещества на пестициди, както и други вещества, това няма да бъде добре за нас. Господин Тарабела. Е, много съм доволен от казаното от господин Дорфман, защото комисията в началото имаше амбициозна цел за защитата на сектора био с е, ясни изисквания за защита. Секторът е, бележи подем. Не може да се посрещне, да се отговори на търсенето по семената има напредък в съответствие с предишния сектор. Някои семена могат да се използват в бъдеще, въпреки че в момента са забранени. Контрол на върху вноса ясно е, че въпросът е много важен и тук е постигнат напредък. Обаче по остатъка от пестициди въпросът е много важен. Трябва да се направят усилия за хармонизация. Имаме нужда от регламент е, за цяла Европа. Тук е, отсъства е, амбиция по контрола, по-малко ежегодни контроли, е, само, че в такъв един сектор има опасност от изкушения за измама, за това има нужда е, от контрол. И предвидената гъвкавост не отчита това, че е, биологичното производство предполага и съответно качество на почвата са, имаме нужда от преговори по един регламент, който има много пропуски. Мисля, че мисля, че господин Хауслинг защитава биобизнеса и сегашната марка ще отслаби качеството. Аз лично не бих, не бих могъл да гласувам за този доклад, каквато и да е официалната позиция на моята група. Благодаря. Бих искала да кажа, че Бих се радвала да мога да кажа, че съм съгласна или не, но не мога, защото още не съм получил документа. Наистина преговорите продължаваха много дълго. Дали трябва някой да носи вина за това или не, няма значение, но за сектора това беше прекалено дълъг период. Нещата бяха забавени, особено що се отнася до дейността на сектора на биологичното производство – бяха понесени щети. Е, германското обединение на биологични производители казваха подпишете това споразумение, други казваха не, но наистина това много затрудни живота на сектора. Има хора, които казват, че има пробив, но пробивът може да бъде нещо положително или отрицателно. И искам да анализирам това, което е представено за да мога да кажа какво, какво да бъде гласуван в моята група, но съм много скептично настроена. Благодаря. Запознах се с резюмето на доклада и виждам, че биологичното лоби искам да, да се откаже от нишата си. Но точно те печелят от това, че са нишово производство. Ако няма тази пазарна ниша, това ще бъде просто един стандартен продукт. А зелените искат да премахват различните пестициди при производството на селстопански продукти и хората просто ще се откажат да купуват биологични продукти при положение, че те имат съдържание на остатъчни вещества от пестициди. Освен това, и измамата става много възможна. Ще може да се лепят етикети био много лесно. Освен това, биологичният сектор твърди, че това е един устойчив сектор. Устойчиво ли е цялата храна да се внася от Румъния? Ако държавите членки искат да подпомагат биологичното производство, то трябва да бъде местно производство и трябва да спазват правилата. Сега ще помоля представителя на комисията, госпожа Мариан Хилес Бените Сало. Заповядайте. Много благодаря, господин председател. Комисията Разбира се, както казаха някои от вас, имахме отначало много по-амбициозна цел, особено що се отнася до пределните стойности на вещества, разрешени и неразрешени, но важно е това, което може да се подпише и това е компромиса, който е по-равно задоволителен и незадоволителен за всички подписващи страни. След много дълъг, едногодишен и сложен процес на преговори, поради сложността на материята, в крайна сметка успяхме да стигнем до компромис. И самия този факт, че стигнахме до компромиса, въпреки че това не е съвършенен текст, показва възможността, способността на институциите да преговарят. Би било много по-вредоносно за биологичния сектор и за институциите като цяло, дори и извън темата на биологичното производство и селското производство, да покажем на обществото, че не можем да стигнем до съгласие, до един основополагащ компромис. Комисията смята, че компромиса се вписва в нейния мандат и можем да приемам компромиса. И също така приемаме този компромис с известно задоволство, защото текстът не е съвършен, но е приемлив и има някои положителни страни. Например, са отразени международни споразумения, свързани с еквивалентността, нещо, което е много важна тема за нашите производители. По този начин те са поставени в подобни условия, както от техните конкуренти от трети държави. Не смятаме, че мерките за контрол са отслабени. Тълко Так му обратното, защото в компромиса се предвижда сила на проверките в сферите на риск, за да се подобри контрола. И искам също да подчертая, че възоснова на регламента, който сега е действащ, не беше възможно, нямаше възможност да напредваме по-нататък – и не можехме да отразим и да насърчим един толкова динамичен, бързо развиващ се сектор, какъвто е сектор на биологичното производство, точно защото регламентът, както беше казано, не е лисабонизиран. Затова приветстваме компромиса и се надяваме, че ще бъде одобрен официално този текст по съответната процедура в институциите, защото това е нещо, под което можем да си сложим подписите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Господин Хауслик, заповядайте. Е, няма как всички да са доволни, когато има компромис. Винаги трябва всяка една от страните малко да отстъпи. И ако всички са доволни или всички са недоволни, тогава няма компромис. Знаем каква е позицията на съвета. Знаем и каква беше позицията на комисията. Знаем каква е позицията на сектора. Така че, разбира се, това беше сложно. И така, господин Хауслик, имате думата. Благодаря. желая през лятото всички да имате време да прочетете текста. Искам да кажа, че това беше сложна дейност и някои теми, особено за пределните стойности, бяха проблем, който наистина беше непреодолим. До самия край се борихме с съвета. Просто беше ситуацията 50 на 50. Бяхме в абсолютно еднакви позиции и никой не искаше да отстъпи. Така че ние изложихме нашата аргументация и започнахме да обсъждаме тези наши аргументи. Например, свързани с замърсяването, с наличието на небиологични вещества. Комисията също така ни помогна да се върнем към корена на проблема. В крайна сметка това е един законодателен процес. Не става дума за решения, които се взимат само от една страна, от едната страна. Ако отчетем, че по време на тези преговори много често трябваше много енергично да отстояваме нашите позиции, защото съветът много често вземаше крайни позиции. Моля колегите да разберат, че по-добре е да имаме този компромисен регламент, който разбира се има елементи, които могат да се критикуват, но по-добре е да имаме този регламент, който ни позволява да вървим напред, отколкото да останем с сега действащия регламент, който не го позволява това направихме много отстъпки, но без това не бихме могли да постигнем нищо, не бихме могли да вървим напред. Така че това е реалната полза от нашето усилие, защото стария регламент вече беше наистина устарял, за което отдавна ни говореше и сектора. Така че реформата основа на стария регламент или един нов е, регламент, това вече е един спор, който няма значение. Знам, че в Германия, Мария, имаше много хора, които не искаха да има нов регламент. Но мисля, че всички ще могат да работят по-добре въз основа на новия регламент. И да, когато вече имаме окончателния текст, можем да продължим да обсъждаме тази темата. И аз, и колегите, които работиха с мен през цяло това време, сме съгласни, че можем да сме горди с нашето постижение като Европейски парламент. Председателят. Приключваме. Вече видяхме, че са финализирани преговорите и този Компромис е плод на усилията на съвета, парламента и комисията. Разбира се, процесът не е изцяло финализиран. И разбира се, все още има различия в мненията, така че това е което можем да кажем. Поздравления, наистина, господин Хаузлинг, работихте много усърдно и дълго време и успяхте да постигнете добър резултат. Благодаря още веднъж. Благодаря и на вас и на всичките докладчици всянка на секретарията, на сътрудниците, на всички, на всички, на всички. И последно регламента Омнибус. 10 минути. Преводачите любезно ни позволиха да работи малко по-дълго. И така, господин Дес е докладчикът. Господин Дес, започваме с вас. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Колеги, ще бъда кратък. Става дума за преговорите Омнибус. В, комисия, в нашата комисия гласувахме регламент Омнибус. Внесахме становището си към бюджетната комисия. Проведахме две технически срещи с комисията и съвета на 5 юли Докладчиците в Сянка се събраха на първа тристранна среща и следващата такава тристранна среща на 7 септември. Първата мина добре. В дневния ред имаше два регламента. А, хоризонталния и обща организация на пазарите. Хоризонталният регламент е по първи пакет – ставаше дума за прилагането на европейското и международно законодателство. Ще се опитаме да намерим бърз проблем, бърз, бързо решение на проблема. И изменение 23 е за 4% вече отхвърлено от комисията бюджетната дисциплина дисциплина, това е във връзка с резерва за кризи. Комисията смята, че това е проблематично. Помолих комисията за писмено обяснение и анализа на тези искания за бъдеща реформа на ОСП от 2004 година насам казваме, че кризисния резерв трябва да е в допълнение към бюджета, но това е нарушение на бюджетния закон. Комисията и съвета са съгласни с парламента за други изменения – техническите срещи ще продължат своите обсъждания по четвърти пакет системите за контрол. Става дума за измерение 63. И там положението е същото. Позицията на парламента и на съвета си остава. По пети пакет комисията подготвя обяснение и след това на техническо ниво ще се, поясни, ще се даде разяснение, за да се види дали парламента и съвета могат да съгласят. По обща организация на пазара мога да докладвам седното. Тук в парламента сме по-напред. Съвета не е приключил с разискванията. Те ще заседават следващата седмица. И за това съветът не можа да допълни, да допълни нищо, тъй като нямат позиция. Не успяхме да постигнем обща позиция за плодовете и зеленчуците и виното. И това е първият ми доклад за тристранната среща. Благодаря Пауло Де Кастро. Вече беше казано всичко. Колегата Дес каза всичко. Само ще добавя, че е много неприятно това, което се случва в съвета. По много въпроси нямат позиция и иска ми се следващия понеделник, да и, когато ще има съвет по селско стопанство и да се постигне напредък. Иначе Направени са сериозни стъпки напред от страна на комисията, но на 7 септември на 24-те страните срещи са решаващи. Надяваме се да се постигне е, бърз напредък. Както виждате, и на фронта сме изпратили храбри войници. Бихте ли много ви моля да започвате заседанията на време, защото щяхме да имаме 20 минути допълнително. Може би не е необходимо да се водят толкова пространни дискусии. За първ път е, се води тристранна среща и всички обяснения по а, е, измененията са предоставени. Т.е. дали те ще имат отражение върху бюджета или не. За нас е важно това съвета да излезе с позиция, за да можем да работим по съдържанието. Благодаря за разговорите до сега и свършената работа. Съвсем накратко, за да изразя съгласие с казаното. Неприятното е, че в повечето случаи съвета казва се, че няма позиция. Да видим как ще вървим напред. Ние сме готови да изчакаме да видим а, те какво ще предложат. Ако няма други желаящи да се изкажат, давам думата на председателя на Генерална дирекция Агри. Благодаря на всички участници. Мисля, че постигнахме сериозен напредък по двата регламента. На следващата тристранни среща ще е, обсъдим е, останалите два регламента и накрая се надявам, че ще имаме добра основа за компромис. От наша страна ще работим конструктивно и с е, съвета и с парламента и само трябва да кажа, че до 12 октомври трябва всичко да приключи, тъй като за тогава е предвидена последната тристранна среща. Искам да напомня, както беше казано, Искам да отговоря на критиките. Обеден съм, че в Комисията по селско стопанство ще имаме достатъчно време да обсъдим въпроса обстойно. Очудвам се, че в е, съвета се оказва толкова трудно да се излезе с позиция. Е, ние сме малък екип и успяхме да формулираме позиция. Благодаря на всички, които работиха. Предложенията никак не са лесни за съвета. Е, аз мисля, че съветът е, трябва да положи усилия и с това благодаря на докладчика. Предстои още сериозна работа. Благодаря на всички и на преводачите. Пожелавам ви приятна вечер. Ще се видим утре в 9 часа.